proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo spotkanie wyjątkowe ze względu Дами и господа, нека да започнем днешното заседание. Напомням, че заседанието е извънредно. Извънредно е първо, защото се спираме на важна тема и на второ място, защото имаме почетни гости. Преди да пристъпим към темата на днешното заседание, бих искал да се спра на няколко официални въпроса. Дневният ред ви беше разпратен. Ако нямате забележки, всичко наред ли е? Имам чувство, че няма превод на немски. Нека да изчакаме, докато се оправи всичко. Да, сега всичко работи както трябва. И така, е, специално за превода искам да уточня, че няма превод на малтийски, на словашки и на естонски. Сега бих искал да поздравя с добре дошли всички ще се спрем на въпроса за конкуренцията в областта на селското стопанство. Е, е, темата за конкуренцията е, не е разисквана задълбочено често в нашата комисия. Често я засягаме, но общо и не стига времето, е, за да се е, занимаем същински е, с причините и източниците на всички явления, които наблюдаваме. А това са много важни въпроси за вътрешния пазар, а също така и за външните пазари на Европейския съюз трябва е, да се създаде правилна форма на конкуренция, добри търговски практики, защото всичко това влияе на съдбините на е, съскостопанските производители и най-вече на е, приходите от тяхната дейност. Сега искам да благодаря от все сърце на двамата ни гости. За мен е чест да бъда домакин днес. Искам да пожелая е, с добре дошла на госпожа комисаря Магрете Вестегер. Това не означава, че не се радвам на присъствието на господин е, Хоган. Просто е, с него се срещаме по-често, защото сътрудничеството ни е по-редовно. Но е, се радвам също е, да го посрещна днес. Е, вие знаете, че Европейския парламент поиска от Европейската комисия във връзка с реформата на общата стопанска политика да анализира по-задълбочено въпросите на конкуренцията. Е, става е, дума за изработване на вътрешна и на външна гледна точка, както вече посочих. Ние започнахме работа за отрасли като говеждото месо или е, определени зърнени и маслодайни култури. Ще е, ви запознаем с заключенията си писменно. Днес бихме искали най-напред е, да е, се запознаем с съмнението на нашите гости. Разполагаме с около час и половина за дискусия, защото в 20.30 е, ще пристъпим към гласуване. Не виждам още господин Никълсън в залата. Надявам се, че ще дойде на време. Допускам, че до последния момент работи върху измененията. Бяха предложени много компромисни изменения, но ще се спрем на този въпрос малко по-късно. Но сега незабавно давам думата на някой от комисарите. Не знам кой от двамата ще вземе думата пръв. Аз ви пожелавам добре дошли още веднъж. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Поканихте и комисар Вестагер, за да обсъдим насоките в тези три ключови селско-стопански сектора. Мисля, че това е добра възможност да обсъдим онова, което се случва по тази важна тема. Знаете, че имаме общи цели. Искаме сектора да бъде по-конкурентоспособен, по-справедлив. Това приехте и вие като цели в неодавжната реформа. Казвахте, освен това, че искате политиката по селското панство да доведе до едно устойчиво и по-екологично земеделие. Трябва обаче да погледнем предисторията на тези цели. Конкуренцията е част от ежедневния живот на повечето производители. И това е логично, тъй като имаше много реформи в миналото на ОСП и сега политиката на земеделие е много по-ориентирана към пазарите. Потребителите пък са все по-взискателни, те искат да има по-добра продукция, по-екологично чиста продукция, искат да има проследяемост. В същото време фермерите са изправени пред конкуренция, освен това трябва да работят с различни бизнес партньори по веригата, Моя колега, комисар Вестагер и аз заедно тук сме решили да се справим с тези предизвикателства и да помогнем на фермерите да го направят. Ние искаме да създадем един селско-стопански сектор, който е по-справедлив, по-екологично чист, по-конкурентно способен и по-устойчив. Вие пък парламента и в частност вашата комисия изиграхте важна роля, е, що се отнася до е, превръщането на ОСП в по-пазарно ориентирана политика. Знаем, че има специална връзка между политиката на конкуренция и селското стопанство Естествено, селското стопанство е малко по-различно. Е, има изключения за някои споразумения и бизнес практики, които насърчават постигането на целите на ОСП. Ето защо законодателя, е, това сте вие и съвета, решиха е, да прилагат стандартните правила за конкуренция, но с няколко изключения. Е, на английски те се наричат derogations или дерогации. Заедно с съвета, вие решихте да създадете нови правила за три сектора. Е, зърнени и маслодайни култури, говеждо и е, телешко и зехтин. Тези нови правила имат за цел да укрепят правомощията на фермерите надолу по веригата. Особено прямо у нези, които купуват продукцията. Искахме да има един балансиран подход и решихме да не ограничаваме дерогациите, е, що се отнася само до цените. Например, е, фермерите могат да създават е, една платформа за е, разпространение с цел по-голяма гъвкавост, е, надежност и скорост. Ако фермерите успеят да направят е, това, може да подобрят своята пазарна позиция и могат да се справят с търговски практики, които биха им били наложени от други актьори надолу по веригата. Искаме да постигнем основните цели на ОСП в тези три сектора. Това означава да има по-добри доходи за фермерите, по-висока производителност и по-добро предлагане на стоки на по-разумни цени за потребителите. Искаме да има селско стопанство, което е конкурентно способно и което да е, отговори на предизвикателствата на конкуренцията, включително у нези, които идват извън Европейския съюз. Знаете, че новите правила за тези три е, сектора са включени в членове 169 до 171 от регламента за общата организация на пазара. По силата на тези членове става ясно, че фермерите могат е, съвместно да продават и да определят цени обеми и условия на търговията. Естествено, това може да стане само ако обемите са разумно определени. 15% за говеждото и телешкото и 20% за зехтина. Освен това, това може да се случи само ако те са е, обединени, има предвид е, е производителите в организация на производителите. Е, това са част от е, бележките ми. Така приключвам и ще дам думата на комисар Вестагер. Well, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и от моя страна за поканата. Напълно съм съгласна с колегата. Няколко думи по работата и това, което сме свършили до сега. Не е достатъчно, разбира се, да имаме правила. Ние трябва да се съобразим с дневната реалност на всички тези хора. И съответно тези правила трябва да са лесни, разбираеми, достъпни за тези хора, т.е. да имаме истински насоки. Иначе всичката работа, която сме свършили като законодатели и която бихме свършили, няма да има никакво приложение на практика. Вашата комисия иска повече съгласуваност при прилагането на е, законодателството в държавите членки. и Съгласни сме. Именно за това комисията издаде тези насоки, проекта насоки, които дискутираме днес. Смятам, че сте прави, че има разминавания, разлики в правилата между държавите членки и те съответно нарушават работата на терена. Тези насоки са съвместна, с резултат съвместна работа между Генерална дирекция селско стопанство и Генерална дирекция конкуренция. И ние подканяме всички земеделски стопани или пък а, органите да поем, и да поемат своята роля, така както и тази комисия тук. Ние естествено поканим всички да дадат коментари по тези проектонасоки, за да сме сигурни, че те ще бъдат полезни. А, не казвам, че всички насоки са безполезни, но а, нещо важно е че тези насоки могат, трябва да могат да бъдат използвани веднага. Да няма нужда от допълнително преобразуване в националните законодателства. Тези нови правила ще трябва да бъдат спазвани от, и прилагани от земеделските стопани, които ще самооценяват доколко сами спазват тези правила. И при подобни а, правила, разбира се, най-важното е те да са достъпни и разбираеми. Иначе задачата ще бъде почти невъзможна. Тези насоки ще бъдат включени в един наръчник и а, ще има примери как правилата работят в различни ситуации. Така че всички участници в обществените консултации вече подчертаха нуждата от полезни правила и искат допълнителни практически примери. И идеята е да работим точно в тази насока, защото идеята е правилата да са разбираеми, лесни за употреба и да позволят на фермерите да ги използват безпроблемно. Много важно е за мен да добавя, да добавим, да внимаваме тези правила да не вмъкват нови процедури, нови изисквания или... Защото комисията е решила да се ограничи с обясняване на а, вече приетите правила. И тези насоки са резултат от задълбочени консултации с националните органи по конкуренцията и Министерства на земеделието. Тези консултации имат за цел да гарантират, че насоките отразяват различните специфики на сектора. Така както каза и комисарят Хоган, голяма част от правилата в различните сектори не се прилагат за земеделието и за това ние трябва да работим в тясно сътрудничество с националните власти и с земеделските стопани, за да ги адаптираме към този сектор. Надяваме се тези насоки да позволят по-общо прилагане на новите правила от законодателите навсякъде в Европа. Проекто СОките бяха приети с много положителни коментари по време на обществените консултации и сега вече получихме голям брой коментари и от вашата комисия. Благодарим за положеното усилие и че оценихте нашето такова. Благодарим за писмените ви коментари, благодарим за организираното заседание днес и ще продължим да работим по крайната версия на тези насоки. Нека да коментирам по няколко неща, които вашата комисия повдигна попитахте за общите дерогации за а, тези а, правила. Това, те са по членове 206 до 209 от регламента за организацията на общия пазар. Комисарят Хоган и аз средочихме усилията си върху тези разпореби, които са наистина нови в регулацията ОПЕП, в регламента ОПЕ което означава, че насоките покриват съвместното продаване на, на продукцията в сектора на маслодайните и зърнени култури, говеждо и телешко месо, както и зехтин. И е, ние се постарахме просто да разясним правилата, които не са достатъчно ясни в тези области. Относно другите сълскостопански сектори, комисията поиска насоки за един друг сектор, именно производство на захар. Това е съвсем логично, като се има предвид, че тези производители ще се сблъскат с новите условия през 2017. Има много големи промени в правилата в този сектор и разбира се, ако има нужда от обяснение някъде другаде и насоки, ще го направим. Също имаме, насо... имаме нужда от насоки да, реша... да видим как ще дефинираме, ще определяме пазарите и също как ще разглеждаме понятията за злоупотреба. Общите е, насоки за конкурентна способност е, могат да бъдат разяснени на заинтересованите страни за това как да ги прилагат, ако разбира се е, държавите искат също да помогнат, за да се разпространи тази информация. Мисля, че това ще бъде много важно в работата по системата. И така както казах и в уводните си бележки, ще се справим малко на процедурите. Сега преразглеждаме а, коментарите от а, обществените консултации, които приключиха през май и ще ги а, обобщим с коментарите, които ще се направят тук тази вечер. Разбира се, съгласни сме с казаното от комисията, че а, трябва да го обсъди, да обсъдим всички тези елементи с вас, преди да а, пристъпим към окончателната версия. А, също ще се ще се вземе предвид становището на консултативния комитет на националните компетентни органи, след което ще имаме след което ще имаме представяне на насоките към колегиума на комисарите за а, приемане и а, след това ще се постараем да а, приключим с а, тези насоки някъде през есента. Както комисаря Хоган, така и аз сме силно ангажирани с тези насоки, защото те са много ключови за сектора и за промените в него. И съответно трябва да направим всичко възможно тези насоки да работят, да са конкретни, разбираеми и достъпни. И Смятам, че и писмените коментари на вашата комисия, но също и днешното заседание ще ни помогне да постигнем тази цел. apeluję też, abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy, о които prosiła пани комисия. Председателят и така предлагам е, да приемем писмена форма е, за коментарите, както току-що е, предложи госпожа комисаря. А, първо ще дадем думата на координаторите. Искам всеки да поиска думата, е, за да можем да направим списък на желащите да се изкажат. Разполагаме с един час до 20.30. Е, най-напред давам думата на координатора от групата на социалистите и демократите. Координаторите нямат ограничение на времето за изказване. Благодаря, господин председател. Е, благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин комисар. Няма да говоря до 20.30, макар че по принцип имам право. Е, благодаря ви за това, че дойдохте днес, за да обсъдим тази толкова важна тема. Е, тема, която засяга всички нас както социалистите и демократите, така и Европейската народна партия. Е, темата за конкуренцията е особено важна. Господин е, Хоган и вие, госпожо Вестегард, е, не сте пряко отговорни за изработването на този документ – в е, него е отразено постигнатото през последните 10 години във връзка с е, спазването на конкуренцията. По-скоро документът показва какво не сме се умели да направим. Заедно е, с колегата от Франция, господин Дантон, Обсъдихме системи, които съществуват във Франция, но не и в Германия. Има механизми, които не функционират по един и същи начин в отдалните страни. у нас е, е, натиска става все по-чувствителен във връзка с плащанията, е, докато на други места съществуват смесени плащания. Имам предвид най-вече производството на говеждо месо. Съжалявам за това. Така сме решили ние. Сега трябва да видим как да се прилага това на практика най-големите проблеми, свързани с конкуренцията, проистичат от отсъствието на правомощия на Европейския съюз. В е, Дания, например, е, изобщо няма данъчно облагане, докато на други места за същия отрасъл, за същия продукт е, данъците са много високи. И това е много голяма пречка пред конкуренцията сълскостопанските производители в Дания може би е, са платили за използване на санитарни продукти, но по принцип има нарушение на принципа на конкуренцията. Просто защото се прилагат национални разпоредби в повечето случаи. Е, сега господин Юнкер и Европейската комисия предлагат държавите членки е, да решават по-отделно дали да разрешат генно модифицираните организми или не. И ако това действително стане, проблема ще се задълбочи допълнително. Е, Европейската комисия не може да разреши и въпроса с регулирането на цените виждаме всички разлики между отделните държави. Е, цените на енергията също са от национална компетентност. Е, може би трябва да се търси начин за регламентиране на биогоривата от сълскостопанските производители – те биха могли да използват е, е, този енергоисточник за обработваеми площи. От е, години насам аз се занимавам с мандра, през последните години се сблъскваме с, с ситуации, при които производители в северната и в е, южната част на Германия постигат е, допустими цени, но изведнъж от друга част на Европейския съюз се появява малък производител, който дърпа цените надолу. Е, достатъчно е да се появи само един нов играч на пазара, за да се сринат цените. Е, нарушава се предишното равновесие между севера и юга. И за това смятам, че е много важно Европейската комисия в областта на производство на захар, за което вече стана дума, е, да разработи е, механизми за финансиране на е, частните складови бази. Благодаря ви за предложението, което сте направили. Очакваме да чуем новите насоки, които ще предложите. Следващия оратор. Господин Де Кастро, ще се опитам да спестя малко от времето, което изразходи колегата Дес. Нека да благодаря на двамата комисари за това, че дойдоха Интересно е да се разгледа въпроса за конкуренцията в сектора на селското стопанство и в частност изкривяването на конкуренцията, както каза колегата Дес. Има много примери в това отношение. Най-важното за нас като комисия е да дадем своя принос по този въпрос, въпроса, който обсъждаме днес. Чрез вашите насоки вие се опитвате да решите проблемите на все по-разрастващите се сектори на говеждото, зърнените, маслоданените култури и зехтина. Е, винаги сме казвали, че съското стопанство е много специално по своя характер. То се дефинира не само като економически важен отрасъл, но и като отрасъл, който има много малка възможност да влияе върху цените. Тоест, самите фермери няма как да са особено конкурентоспособни. Политиката от своя страна не може да намери онези решения, по силата на които фермерите да се организират по-добре, да се обединяват и да се борят с заплахите, които идват отвън. Ето защо сега тези насоки ще позволят да използваме по-добре дерогациите, които вие представихте. Трябва да поздравя колегата тук колегата Дантан, който работи по този въпрос. За съжаление, за щастие по-скоро имаме възможност да разширяваме обхвата на тези дерогации. Често обаче в много отрасли има инструменти, които могат да се използват само, че те не се използват както трябва. Фермерите трябва да могат да оказват съпротива на заплахите, които идват от останалите надолу по веригата. Изкривяването на конкуренцията в сълското стопанство е изключително голямо. Надявам се, че ще можем да обясним по-добре на обществеността, на широката общественост в Европейския съюз, какво точно правим. Много често хората не знаят колко е разнообразен този сектор, сектора на селското стопанство. Макар, че най-често има нестабилност на цените във всички подотрасли. И когато фермерите страдат, другите надолу по веригата не е задължително да изпитват същите проблеми. Благодаря. Yes, thank you, chair, dear commissioner. Благодаря, господин председател. Господин комисар Хоган, госпожо комисар Вестагер, радвам се, че ще позволите на фермерите да се справят с правилата за конкуренцията, но все пак те се считат, тези фермери се считат за силно притиснати от новата обстановка, било то различни обогатители за почви, било то нова техника и така нататък. Мисля, че трябва също така да помислим и за дистрибуторския сектор и за големите магазини, защото те са другата част на, на уравнението. Не, мога, да ви, мога ли да попитам, господин, госпожо Вестагер, какво правите а, вие, за да следите а, така има нарушение на правилата за конкуренцията не само страна на фермерите, но и на, на дистрибуцията. Сенера, базо че пуша. Благодаря. Госпожа Сенера. Gracias, eh, presidente. Bueno, yo acabo de incorporar... Благодаря, господин председател. Е, уви, току-що идвам. Току-що идвам, не можах да присъствам от самото начало на заседанието и не можах да чуя какво казахте. Независимо това, искам да взема отношение по въпроса за конкуренцията. По принцип, вие твърдите, че е необходимо да има правила за конкуренция, за да бъдат защитени потребителите. Независимо от това обаче, ние установяваме, съдейки по опита си от последните години, че потребителите не са се възползвали от това. Е, докато е, самите съскостопански производители са пострадали от е, правила, е, които са им отнели е, всяка възможност за традиционно колективно договаряне. Спомням си преди много години ние или различни организации на производители е, примерно е, в производството на мляко е, можеха да постигнат минимални споразумения за цените. Нямаше проблеми, но това беше нарушено. Мисля, че точно това беше целта да, бъдат, да ни бъдат отнети възможностите за договаряне, за да бъдем изоставени в ръцете на промишлеността без никаква защита и абсолютно безпомощни. Докато в промишленото производство имаше възможност възможности за споразумения. Е, в Испания, например, имаше опити за договаряне, но се стигна до глоби, например в областта на производство на мляко производителя е, трябва да плаща, защото глобата се налага на самия производител. Е, трябва непрекъснато да бъдат занижавани цените, в противен случай се плащат глоби. Е, трябва да бъде възстановено правото за колективно договаряне е, и правото за договаряне на минимални цени, за да могат е, различните административни органи да бъдат посредник, когато няма споразумение, както е, става това в други области на производството. Председателя, благодаря. Давам думата на господин Хамстрингтен. Благодаря. Често говорим по тези въпроси провеждаме дискусии и всеки път казваме, че нещо трябва да се направи. Междувременно за земеделските стопани положението се влушава все повече и повече. Винаги можем да кажем, че например 40% в някои страни от пазара се конкурират от и се под влиянието на големите търговски вериги. В други страни обаче процента е 75 и съответно няма никаква конкуренция. Какво да правим тогава? По отношение на сектора на млекопроизводството и млекопреработването, предпехме мерки, но не стигнахме достатъчно далеч. Ако аз като земеделски стопан нямам а, възможност да действам, за каква конкуренция а, говорим тогава? Е, ето защо трябва да се опитаме да дадем нови лостове в ръцете на земеделците. Е, Млеко производителите могат е, да се опитат да се противопоставят. В Германия обаче, ако произвеждаш мляко, няма как да стъчкуваш. Не може да кажеш два дни няма да доя кравите. И в Германия земеделските стопани така или иначе не са особено добре организирани. Преди няколко години изготвихме доклад по тази тема, която обсъждаме днес. Много малко от мерките, които бяха очертани там, бяха приети. Харесва ни онова, което казвате днес, господа комисари. Дали ще се осъществи обаче то на практика? Пазар има нужда от тласък. Всички знаем какво е положението в сектора на млекопроизводството. Пазара е нерегулиран и е, поради конкуренцията от е, трети страни фермерите ще платят много висока цена. Мисля, че същото ще стане и с а, зехтина и този а, сектор на, на производство. Колегата Дес вече каза, че този въпрос няма нищо общо с данъчното облагане. Става дума за пазарните правомощия, пазарната мощ и сили на самите фермери. Е, след е, две години ще се опитаме да направим преглед на ситуацията. Да се надяваме, че този път нещо ще се случи. Пани пошля. Пан посел Агню, база проша. I think this is a very interesting topic. And I'm... Много интересна тема. Радвам се, че тук имаме тези двама комисари. Uh, защото тези а, два елемента наистина са много важни тук. А, който и да се занимава с, с доставките и с а, продоволствието а, на храна, а, трябва да се договаря отговаря на няколко основни цели. Първо, всички, които са под негов контрол, негово управление, трябва да имат достъп до храна. И второ, трябва да има някаква хранителна безопасност а, а именно, че а, националното производство трябва да отговаря на тези две изисквания, за да не се стига до внос. И, и за тази цел а, имаме нужда, това производство има нужда от помощ. А, говорите много. Какво е направено? В Обединеното кралство а, ми казаха, че има голям, голям усилие в това отношение. отношение. И в а, сектора за производство на яйца а, има следното, следната ситуация. Основното количество отива в 4 вериги, 4 основни вериги магазини и те се опитват да, и производителите се опитват да отговорят на техните изисквания, но никога не успяват да ги догонят, така да се каже. И крайна сметка Тинсен Стонгейтс се сляха, което ги направи още по-силни и никой вече не може да им се противопостави, защото те а, осигуряват основното количество производство. И британската комисия по а, конкуренцията каза, а, вижте, а, смятаме, че това е против а, правата на а, потребителите и резултатът, крайният резултат е, че имахме проблеми с цените на яйцата. Така че Сигурен ли сте, че вървите в правилната посока? Също, ако поставим малко повече правила и контрол и да кажете, ето вие а, не действате добре и че ако трябва да запазите, примерно, цените на а, хранителната продукция, вие ще трябва, примерно, да осигурите такива и такива изисквания. Като че ли едва ли не ние не успяваме да формулираме тези изисквания. И накрая също искам да кажа нещо за Бразилия. Това е държава, където като че ли всички могат да се справят по-добре от нас. И, например, в сектора за месо спокойно могат да наводнят нашия пазар. Но ако примерно по политически причини или пък заради лошото време има някакъв проблем, какво ще правим ние с, техни... с липсата на техния внос? Благодаря. Так, так паметаме всички споткания. Председателя, да, Спомняме си. Спомняме си за срещата с, с е, скорошната среща с бразилския министр на селското стопанство. Сега пристъпваме към изказванията на отделните депутати. Има доста кандидати е, за изказвания. Е, давам думата на всеки за минута и половина. Господин депутат Дантен, който е наш докладчик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин комисар, за нас е чест, че вие идвате заедно, за да говорите по сложната тема за конкуренцията. Може би е необходимо да напомним онова, което маркира желанието на законодатели при последната реформа на ОСП във връзка с организацията на общия пазар. А именно, че администрацията не иска повече да регулира пазара в повечето страни. За това ние решихме, че е добре да засилим правото на производителите да се организират, е, за да могат да се справят е, с, с по-концентрирано производство. Госпожо комисари, когато говорите за сълско стопанство, насреща ви не е нито Google, нито Windows, а маса от малки производители, които имат правото да произвеждат, умеят да произвеждат, обаче не познават е, правото на търговията на собственото им производство. Така че да се засилят организациите на производителите, да се засили властта на търговските вериги. Е, това е да се даде възможност на е, маса от малки производители е, право на економическо слово. Точно това искахме да се постигне. Взаимоотношенията между съвета и парламента бяха лесни. По втория стълб предвиждаме кредити за създаване на подобни структури. Това, което пожелахме, когато поискахме насоки е да се разработят наръчници, извинявайте, че ги наричам така, да се публикуват от комисията, за да може всички сълскостопански производители, е, които не разполагат с армия от юристи, подобно на други големи предприятия, да действат заедно, за да произвеждат своите, за да продават своите продукти във всички страни, каквото и да е националното право, при възможно най-еднакви условия. Е, в работата ми като докладчик виждам виждам, че в е, отделните страни има конкретна практика от органите по конкуренцията възоснова на един и същи текст, а ние искаме да разработим единен пазар, който спазва националните специфики, но който да бъде от полза за всички производители. И накрая, госпожо комисар, ще си позволя да ви задам един въпрос. Е, от е, около 50 години е ясно, че правото на конкуренцията се разработва в полза на потребителите, за да се намалят цените. Сега не сме ли стигнали е, в Европейския съюз в настоящия му вид в ситуация, при която правото на конкуренция трябва в по-голяма степен да отчита въпросите за запазването и защитата на работните места. Защото е, ниски цени винаги ще има по-ефтини продукти извън Европейския съюз. Ето защо, е, включително и в областта на селското стопанство, ние внасяме продукти от целия свят, защото съревнованието е необоздано. Едновременно с това губим е, работните места. Тоест, ние защитаваме гражданина срещу потребителя или гражданина срещу трудещия се. Е, председателя, Да, думата на следващия изказващ Благодаря. Колегата Гресия има думата. Е, споделям виждането, че сектора трябва да бъде по-конкуренто способен, по-ефикасен и това беше една от основните цели на реформата на ОСП. Тук обаче липсва нещо как ще се приложи е, принципа на договаряне на, на споразуменията. Аз съм е, от Испания. Нашия сектор е, е много по-различен от този от френския, например. Нашия сектор на земеделието пострада много вследствие на политиката на вътрешния орган по конкуренция в Испания. Мисля съответно, че ние трябва да имаме една и съща политика в целия Европейски съюз. Не може да се обвиняват производителите за ефикасността на хранителната верига. Не може да се обвинява сектора на производство за потребителските цени. Какво да кажем за останалите по веригата? Те нямат ли своята роля тук? Всеки трябва да поеме своята отговорност по веригата, а не само сектор на производство. Споменавате тези три сектора. Днес най-ме притеснява сектора на производството на зехтин. Много голям процент от този зехтин, който се произвежда, трябва да се пакетира, да се осигури ноговия транспорт. Е, изискванията обаче са нереалистични. Вашите предложения в момента няма как да бъдат е, приложени в Испания. Господин Бове. Господин председател, е, господин и госпожа комисари, колегата напомни, че през 2012 Европейския парламент е гласувал доклад за това как по-добре да се разпределя печалбата в хранителната верига между производителите, големите супермаркети, дистрибуторите и така нататък. И мога да кажа, че през изминалите 15 години това, което стига до производителите, вече е спаднало от 30 на по-малко от 20%. Тоест, те са загубили голяма част от парите си, най-вече за а, които са отишли към, към преработвателната индустрия и към дистрибуцията. И господин Антън го казва правилно, именно, че тази, нашата задача трябва да е да се преразпредели печалбата. Нека да дам примери. Когато цената на млякото спадна през 2009, ние въобще не видяхме такъв спад в дистрибуцията. Тоест, първото правило на конкуренцията въобще не е било приложено, т.е. че ще се възползват крайните потребители. И втори пример, когато производителите на зеленчуци се организираха, поне във Франция, те бяха нападнати, така да се каже, от Европа за това, че те са искали да се организират, за да продават съвместно продукцията. веднага ги обвиниха в нелоялна конкуренция. Мислите, мисля, че тук сбъркате, защото ако ам, днес има заплаха, това са големите преработвателни групи, както и дистрибуцията. И колкото повече продължава концентрацията в тази област, а, толкова по-зле ще става. Но вие не ги атакувате тях и не ги обвинявате в изкривяване на конкуренцията, ги поздравявате. А, така че е, вземете целият съскостопански сектор, когато разглеждате нещата, защото няма смисъл а, да говорим за три отделни сектора. Тук имаме един сектор и сектора плодове и зеленчуци трябва да бъде включен в този дебат още от самото начало. Благодаря. E Следващия изказващ се. Благодаря. Искам да благодаря най-вече на комисаря за конкуренцията, за нейното присъствие. Искам да благодаря и на господин комисаря, който отговаря за селското стопанство, но той много често идва в нашата комисия. Аз споделям изразените безпокойства. Бих е, искала да ви попитам е, защо е, някои продукти не бяха споменати изобщо. Например, млякото. Някои от депутатите го споменаха. Бих искала да разбера дали ще има нова насока. Следващ въпрос с тези главни насоки за конкуренцията, предвижда ли са някаква рамка за кооперативите? ще се е, посочили, че кооперативите ще се разглеждат като организация на производители, т.е. да се възползват от същите дерогации във връзка с е, конкуренцията, защото това не е ясно в документа. Благодаря ви. Bardzo проша, пани посел Магинес, пани президент, bardzo проша. Председателя госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисарите и извинявам се за това, че закъснях. Госпожо Вестагер, с удоволствие отбелязах, че казвате, че има очевидни предизвикателства пред сектора на сърското стопанство и по отношение на е, по копателите и по отношение на е, самата суровина. Е, има някои уникални подотрасли тук. Е, има и предизвикателства, които не са толкова видими като търговските практики. Господин Дантан е специалист по конкуренцията, аз пък ще говоря за веригата на доставки. Аз съм докладчик. Е, много често нашата комисия е говорила и е гласувала за това Европейския съюз да има една по-стабилна позиция, по-категорична позиция. Държавите членки имат е, различни стратегии за това как да работи по-добре веригата на доставки. Няма обаче никаква прозрачност по отношение на ценообразуването. Става дума за черна дупка. Всички ние сме купуващи, всички ние е, купуваме храна, но не разбираме какви са механизмите на ценообразуване, не разбираме как се правят специалните предложения и освен това не знаем какви са последиците от несъвършената верига. Е, Макшери, Фишлер, Фишербол, Чолаш, е, всички те правиха реформи, Комисар Хоган вероятно ще има своя собствена версия. Всеки път е, обаче намаляваме средствата и казваме обърнете се към пазара. Пазара обаче е несъвършен. Мисля, че е крайно време комисията в нейната цялост да ни каже, че ще предприеме действия. Видях а, е, писмото, е, комисар Юнкер а, ви приветства госпожо Вестагер като а, комисар в областта на конкуренцията и си спомням, че там се говореше за ново начало. Това е третия ми мандат като депутат. Следя какво се случва с веригата. Била съм на много изслушвания, красиви думи са се говорили, но е, няма конкретни действия от страна на комисията по този въпрос. И трябва да направим нещо конкретно, ако имаме желание да постигнем нещо по отношение на устойчивостта, защото идеята за ефтини храни сама по себе си няма да допринесе е, до устойчивост. Колегите споменаха конкретни примери за това, че има странни реакции на производителите в сравнение с обичайните реакции на е, продаващите. Много често отиваме в супермаркетите и избираме, но имаме ли реален избор? Е, този път ще трябва да пресроча отпуснатото ми време, господин председател. Мисля, че за първи път е, имаме двама комисари, много важни портфелите с, с сериозно въздействие върху нашия сектор. Искаме да има конкретни действия и се надявам, както се каза в моя доклад, че комисията най-накрая ще предприеме нещо. Трябва да направите така, че да има верига на доставките на храни, която да отполза и за производителите, и за потребителите, и за всички, които купуват. Благодаря. Прошу ви вибачич. Сега трябва да си спазвам ролята все пак. Заповядайте, госпожо. А, моля, Надявам се да сте така снисходителен с мен, както и с преждеговорившите. Благодаря на господин и госпожа комисарите за тяхното присъствие тук. Комисаря по Селското стопанство не за първи път е тук. Радваме се обаче да видим за първи път тук комисаря по конкуренцията. И искам да ви кажа, че познавам добре ситуацията с зехтина. Аз идвам от Анталусия. И за нас, за нашия регион, този продукт има ключово значение. И това извънредно заседание е много важно. Както око каза един от колегите, трябва да си даваме сметка за реалността на пазарите ни. И в зехтина има големи разлики в годишното производство. Някои години има голямо производство, съответно цената пада, другата година, в зависимост от метеорологичните условия, има малко производство и цената силно се увеличава. Така че вариациите са големи и трябва непрекъснато да се адаптираме. И не винаги можем да складираме. Ако искаме въобще това заседание да служи за нещо, Нека да кажа няко, за някои от спецификите на зехтина. Както и за млякото. Относно пакета за млякото, ще има в Испания годишни договори, но на този етап това не функционира фермерите се сблъскват с много малка изкупна цена, а в, при а, е, плодовете и зеленчуците имаме една голяма асоциация на производителите, но и там нещата не функционират добре. Така че има голям проблем с тълкуването на а, е, правилата за конкуренцията. В Испания ние пазвахме много стрикно и строго правилата. И в заключение, а, нека да кажа, да повторя казаното от комисаря Хоган. Искаме един по-справедлив, по-конкурентоспособен, по-устойчив земеделски сектор, по-справедлив. Със сигурност не е по-справедлив. Благодаря. Мисля, че няма да имаме време да дадем думата на комисарите. Така че, моля ви, бъдете кратки. Следващият оратор.

Domnule președinte, mulțumesc. Am să fiu foarte scurt, ținând cont... Господин председател, е, съвсем накратко. Най-напред, добър ден на двамата комисари. Благодаря им за присъствието. Много е важно да можем да сътрудничим с двама комисаря, защото ни е необходимо както производство, така и лоялна конкуренция. Така, тъй като говорим за практиката, тъй като говорим и за равновесието между съскостопанските производители, смятам, че в момента е, трябва да бъдем сигурни. Трябва да говорим и за плащанията. Днес това се обсъди и в пленарна зала. Има много големи разлики. Има съскостопански производители, които получават 100 или 200 евро в определена държава членка, докато в е, друга държава членка получават 700 евро. Така че не знам дали е справедлив е точната дума. Надявам се господин Хоган е, да се опита да бъде справедлив спрямо всички стопански производители. Мисля, че действително е трудно. Искам сега да се спра на генно модифицираните организми и за тяхното производство. Аз лично не съм против тях, обаче искам да се спра на един аспект, който не мога да си обясня логично. Как да няма оже е, генно модифицирани организми в определени държави членки, при положение, че те имат право да внасят ГМО. Господин комисар, госпожо комисар, е, тук няма ли двоен стандарт? Не е ли добре да се реши един път за винаги? Е, ГМО не се произвежда, но не се и внася, защото това създава проблем за производителите. Говоря в момента само за ГМО. От друга страна, говорим за пазара на млякото. Да, действително е, това е лакмус принос е, е, в съвременната ситуация. Искам да се спра на положението на пазара на млякото. Знаем ембаргото е, за Русия и всички проистичащи от това проблеми. Да, свършвам, господин председател. В някои държави членки има проблеми. Имам предвид Румъния. Има продукти, които продаваме на по-ниска цена от себестойността им. Продаваме на една, за едно евро продукти, които струват 2 евро на производителя. Къде е справедливостта? Благодаря. Благодарни сме за това, че и двамата комисари дойдоха. Конкуренцията е много важна в селското стопанство. На първо място мисля, че добре, че не разделяме фермите на големи и на малки, защото когато положението е тежко, всички страдат. Малки или големи производители всички имат едни и същи проблеми. Според мен ключовото тук е как да завършим вътрешния пазар. Далече сме от тази цел обаче преките плащания за фермерите няма как да бъдат оправдани. Разликите между държавите членки, между стопаните са, са големи и тези преки плащания представляват значителен фактор за изкривяването на конкуренцията. Освен това, механизмите на формиране на цените, е, самите пазари има все по-малко хора, които произвеждат е, храни. Цените са положени на натиск и намаляват постоянно. Съответно, трябва да си зададем някои важни въпроси. Как е, да организираме пазарите по-добре? как да създадем възможности за обединяване на фермерите. Ако те искат да оцелеят, трябва да се обединят. Има ли някакви инициативи и стимули, които да бъдат налични за фермерите тогава, когато няма други а, инициативи? Благодаря, господин председател казахме, че ще позволим на земеделските стопани да се организират, за да устоят на конкуренцията. Това е добре. Но все повече има оплаквания срещу а, дистрибуцията, срещу магазините а, за техните практики. А, господин Холън каза, че ще дадат повече пространство на земеделските стопани, по-справедливо селско стопанство, по-устойчиво как? Как след като непрекъснато а, се увеличава либерализма, изчезват малките земеделски стопанства? Ето това наблюдаваме във всички сектори, както млякото, така и месото. И а, асоциирането на фермерите, това не е а, избор, това е просто последица от вашата система. Те искат просто да оцелеят. И ако говорим за спасяване на сектора, трябва да помислим за а, осигуряване на заедост този сектор и също как да се борим срещу а, пустошаването на селските региони. Тикрую, шита тема per šiuos metus mes labai dažnai kalbame. Следващи изказващ се. Да, обсъждали сме темата неколкократно. Бих искал да подкрепя колегата Хослинг трябва да започнем да действаме, трябва да започнем да правим нещо. Е, Факта, е, че двама комисари присъстват на нашето заседание днес, свидетелства е, за това, че съзнаваме в какво се състои проблема и разбираме, че трябва да направим нещо сълскостопанските производители не говорят за перспектива. Те се безпокоят за собственото си оцеляване. В е, Балтийските страни цените са е, два пъти по-низки, отколкото бяха само преди една година. И хората се чудат е, дали да не започнат да се занимават с нещо друго. Младите хора не остават е, да работят селско стопанство. Това е съвсем естествено, като имаме предвид всички правила, които се налагат на производителите на самата суровина. Докато търговец прави това, което прецени, че му е най-изгодно. Е, сълскостопанските производители винаги са изправени пред опасност от е, фалит, е, защото търговците на едро и на дребно ги заплашват с внос на продукти от други страни. Ние трябва да вземем решение. Ние ли ще решаваме или отдалните държави да решават как да се защитават националните пазари? Ая. Благодаря. Господин председател, искам да ви засвидетелствя моят опит като производител на зеленчуци. Аз сама си търгувах производството. От 25 години се сблъсквам за същата трудност с дистрибуторските вриги. Налагат се а, опаковки, които дори не мога да избирам, не мога да преговарям цената, не мога да съм да проверя а, хигиенното качество, защото иначе а, няма да мога да си продавам продукцията, това пък може да, да а, означава вируси или пък внос от а, други държави извън Европейския съюз. Как комисията ни защитава от тези а, практики? Е, смятам, че трябва наистина да помислите за тези нелоялни практики и злопотреба с доминантна позиция на пазара особено при настоящата криза и също как ще решите да адаптирате прилагането на, към търсенето. Ние, земеделските стопани, не можем да а, изпазваме правила на конкуренция, които въобще не са адаптирани за нас и за нашия климат, защото климатичните промени също имат огромна, огромно влияние върху сектора. Няма никаква връзка между а, това, което ние, производителите, а, инвестираме като цена и това, което потребителите плащат. Благодаря. Дискусията е действително много интересна. Много се радвам, че двамата комисари присъстват. Мисля, че подобни заседания трябва да се провеждат по-често. Ние се срещаме с хора, които не виждат никаква връзка между храната и е, селското стопанство. За тях е, млякото се продава в картони или в кашони и изобщо не се интересуват от селското селско стопанство. Дори някои да мислят така, това не е съществен проблем. Но ако политиците са на това мнение, тогава възниква проблем. Напоследък се занимавах с реформата на производството на захар, занимавах се и с екологизирането, занимавах се и с млекопроизводството. В млекопроизводството се налагат много строги санкции на съскостопанските производители, ако те прехвърлят квотите. Мисля, че това е не недопустимо. Днес нашата политика трябва да се промени. Ние не можем да купуваме храни отвън. Е, говорим за конкурентоспособност. Европейското е, селско стопанство не може да бъде конкурентоспособно. Ние не можем да се изправим срещу Съединените щати или срещу Бразилия, особено е, поради климатични и географски е, причини. Дори на вътрешния си пазар ние не можем да бъдем конкурентоспособни поради големите разлики между отделните държави членки. Освен това, тези разлики се задълбочават. Така че днес е, трябва да се промени посоката. Трябва да се мисли за закрила на селското стопанство, защото селското стопанство първо трябва да оцелее и после ще говорим за конкуренция. Um, before I start, I'm just wondering do what... Е, искам uh, да попитам uh, обикновено на ирландците по 4 минути ли давате или това въже само за госпожа Магинес? Имаше коментари извън микрофон. Може ли аз да реагирам, продължава оратора, тъй като казахте една минута, само че никой не получи една минута. Колко време ми давате сега? Една минута и половина. Госпожа Магинес говори по-дълго, защото тя подготвя доклад по е, продоволствената верига. Минута и половина имате. Alright, that's, that's... Добре. Аз дойдох като равен на всички останали и искам а, така да ме третират, макар че получих много повече гласове от госпожа Магинес. И така, през последните няколко седмици в интернет има един интересен а, лозунг. ако днес си се хранил, помисли си за е, земеделския стопанин му благодари. Не се казва благодари на Теско, например. Теско, Нестле няма да нахранят децата ни. Ние трябва да запазим дейността на земеделските стопани и те трябва да продължат да съществуват. Ние правим точно обратното обаче. Създаваме положение, в което фермерите просто няма да имат основания да останат. И какво ще правим тогава? Какво можем да направим? Много се говори за справедлива търговия. Хората казват, купувам си чая по силата на принципите на справедливата търговия. Знам много домакини, които го правят. И те смятат, че са по-справедливи, като го правят. Мисля, че домакините в Европа трябва да имат същата възможност. Когато купуват говеждо, и трябва да се спазва принципа на проследимост, естествено, трябва да знаят е, колко получава производителя. Ние трябва да осведомим по-добре обществеността. В а, е, моя район, например, а, е, хората не знаят а, къде отиват парите, когато си купуват една врата. Дали те отиват за дърводелеца или за онзи, който бойди са вратата. Трябва да се променят нещата, но за да стане това първо хората трябва да знаят колко точно получава фермера. И между другото искам да се стигне до едно такова положение и да има проследяемост. Макар, че понякога се говори, че и сега има проследяемост. Господин Карти, благодаря. Искам да благодаря на двамата комисари. Много се радвам, че и двамата комисари са тук и се надявам, че комисар Вестагер научи нещо от това, което беше казано днес. Внесъл съм редица въпроси в писмена форма, например, свързани с изкуствените торове. Хората, например, не разбират как е възможно да се намаляват изкуствените торове, и в същото време цената на продукцията да расте. Изпращал съм писма на различни генерални дирекции е, във връзка с е, преработката на говеждо месо. В моята страна, например, цари виждането, че има картел в този сектор – за съжаление, комисията използва красиви думи и казва, че фермерите трябва да получават справедливо възнаграждение за своето производство. От друга страна обаче комисията не предприема бързи действия тогава, когато става ясно, че има големи корпорации, които участват в договорки по отношение на цените. От своя страна пък Организациите на производителите се борят с зъби и ногти, за да гарантират справедлива цена за своите членове. Искам да чуя дали ще работите от тук нататък така, че фермерите да получават справедлива цена за продукцията си и освен това хората да получават е, храни на е, добра цена с високо качество. пани благодаря. Приключваме с изказванията на депутатите. Имам едно предложение. Госпожа комисаря би могла да отговори на въпросите. Първа. Благодаря. Благодаря за вашите изказвания. За мен е важно да не забравяме, че причината, поради която съм тук, е, че вие сте съзаконодател заедно с съвета. И оттам тръгва промяната. Именно за това правим тези насоки. Благодарение на действието на Европейския парламент и съвета. Мисля, че това е основното послание, което не трябва да забравяме, а именно, че ние можем да променим нещата. Нещо, за което трябва много да внимаваме е как трябва да се използват тези насоки. Съгласна съм с това, че имаме едва ли не армия от адвокати, която ни помага да се справим с тези правила. Ами за това ние се опитваме да работим и да дадем конкретни примери, за да осигурим разбиране на всички вас и на производителите. Иначе тези правила са излишни в обикновения живот. А нали това е основната цел? Да се помогне на фермерите в тези три е, сектора, именно зърнени маслодайни култури, говеждото и телешкото, както и сехтина, да си върнат тази сила в преговорите, които, която може би загубиха през изминалите години. И се надявам, че а, е, вие ще а, е, имате това в предвид, когато четете правилата. А, относно някои от въпросите, които зададохте. Говорихте за а, тези организации на производителите, а, които имат различни правни форми. А, всички те са покрити от нашите насоки, без значение под каква правна форма съществуват, стига да са законни. А, както вече казах, много фермери искат нови възможности, за да имат по-силна позиция, а, за да преговарят. Една от нещата, които ще направим, след като приключим с тези насоки, е да следим непрекъснато разпределянето на печалбата. Зададохте много въпроси за това кой колко печели, за инвестициите, било то в торове, било в енергетика, в е, гориво и така нататък. Е, не винаги има злопотреба с доминантна позиция, но ние ще следим много внимателно точно този проблем. Защото така, както казахте, вярно е, когато сте малки производители, а, имате голям проблем с продажбите. И именно за това ние искаме да дадем по-силна позиция на тези а, организации на земеделските стопани. Относно опаковките, в момента разследваме злоупотребата с а, а, този пазар за опаковките, защото като че ли наистина има някакъв проблем в някои европейски пазари, където съответно се стигна до проблеми. Някои от нещата изглеждат минимални, дребни, но за производителите това е ключов въпрос, защото трябва да се спазва изборът на производителя за това как да му бъде представен продукта. Разбира се, тези случаи в световен мащаб може да са съвсем малки, но за отделният производител това може да бъде катастрофа. И, и точно това ще трябва да проучим и да разследваме. И има също така последващи действия по доклада за крайният пазар на продукцията. Имаше въпроси за това дали имаме една бариера пред иновациите, която се поставя, се налага по този начин от големите вериги. Има наистина въпроса за иновации, но също така и за ефективност и за потребителите. Именно за това ние се опитваме да а, разработим тези а, организации на производителите, които да продават, които да са по-силни и да могат да имат допълнителни средства за, примерно, складиране, за маркетинг, за а, доставки на продукцията си, примерно. И а, ние работим и с колегата Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар и не справедливите търговски практики. А, там също имаме нужда от допълнителна работа и смятам, че е, трябва да продължим да си сътрудничим в това отношение. И най-важното нещо за нас и което наистина е, трябва да продължим да правим е да работим. Защото ще имаме положителен опит, само ако позволим на земеделските стопани от въпросните три области, а именно зърни, маслодайни култури, говеждо, телешко и зехтим, да натрупат този опит и да ни дадат обратна информация. Защото само така ще знаем дали тези правила са разбираеми и дали функционират на практика. Това е нашата цел днес. Да бъдем конкретни директни и да направим нещо полезно дори за хората, които нямат армия адвокати на тяхно разположение. И, и също да изпълняваме задължението си, да наблюдаваме а, разпределението на а, печалбата. И относно сътрудничество с националните органи по конкуренцията, трябва да имаме еднакво прилагане на тези насоки, за да има наистина правилно прилагане на терена. Защото всичките ви забележки тази вечер са а, именно за конкретни ситуации в различни държави. Благодаря ви и ви гарантирам, че вашите забележки са взети предвид в работата ни. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин комисаря, аз искам само да добавя нещо към това, което каза моята колега госпожа Вестагер. Е, е, е, ние е, чухме огромната количество информация, която ни казаха тази вечер. Е, ние знаем, че е, работата не е лесна. Чухме много конструктивни предложения по много конструктивен начин от членовете на комисията. Е, те са уловили безпокойството на техните избирателни райони. Е, господин Гес мисли, че ще се работи по-добре във връзка с плащанията. Може би трябва да има конкуренция между Бавария и район на господин Дантен, но 90% от плащанията по ОСП са разделени. Е, това са възможностите за държава държавите членки. Може би в е, Франция е, това става е, доброволно, може би има някакви национални ограничения, трябва да има конкуренция между вашите производители, но реформата беше разгледана от съзаконодателите и трябва да се върви в тази посока. Винаги ще има примери за изкривяване на пазара, но националните органи по конкурентоспособността трябва да посочат примери, трябва да има доказателства за изкривяване на на пазара. И именно те трябва да засилят правилата. Според мен ще бъде много по конкурентно стопанство, въпреки допълнителните разходи, е, свързани е, е, с това, че трябва да имаме качествена храна, добри условия за хуманно отношение към животните, трябва да опазваме околната среда. Разбира се, че това струва нещо, но това е цена, към която ние допринасяме, защото искаме Европейския съюз да бъде изключително добър производител на храна, която се изнася към към целия свят. Представителя на Националния фронт не е съгласен, но има много гъвкавост за регионите на Франция и за регионите на държавите членки. Ние сме се споразумяли по ОСП. Трябва да има допълнителна подкрепа за малки производители, особено когато те са под натиск. Трябва да ги подкрепим. Е, процес на индивидуални решения за отделните страни, за да се е, възползват от тези възможности, които им се предоставят е, от законодателя. Не съм съгласен съгласен с това, което казахте, че това вреди на малките производители. Е, реформата е, вреди на малките производители. Господин Кастро и някои други казаха, че трябва да има по-голям професионализъм на общността, на сълкостопанските производители, за да могат да имат възможност за колективно договаряне по хранителната верига, но освен това да почувстват и подкрепата от страна на Европейската комисия, е, чрез политиката, на която ние сме инициатори организатори, за организатори на производители. В много държави членки се говори за структурни реформи, за да се обединят производителите. В някои държави членки има исторически причини за това, но през последните години ние започваме да постигаме тази цел. Има подкрепа за колектив колективно договаряне, по-добър маркетинг, по-добри марки на нашите продукти и самите производители се възползват, за да се съсредоточат, за да се конкурират с е, други доставчици по хранителната верига. Госпожа Гинес пише много важен доклад. Ние очакваме да видим каква ще бъде работата на тази комисия, да видим какви са доказателствата в е, подкрепа на госпожа Вестегер и на комисар е, Виенковски, който се занимава борба с нечестна търговска практика. Много е полезен разговор на вашата комисия с комисар Венковски. Това е част от вашата програма за бъдеще. Ние ще приветстваме това. Ние активно ще работим. Разбира се, че има въпроси, по които не се работи достатъчно, е, поне според мен. Говорим за инвестициите в производството. Разбира се, за много трудно е да се разбере колко струва суровината и защо всичко, което се влага в производството и всичко после това трябва да се отрази надлежно в цените. И аз разбирам, че всички дружества имат интерес от 2004 година, когато Генералната дирекция за конкурентоспособността работи, ние трябва да имаме предвид това за бъдеще. Обаче са ни необходими доказателства. И колежката също е, се нуждае от доказателства. Говорим, например, за картели в е, производство на говеждо. Е, имаме най-различни доклади. Е, държавите членки знаем какво направиха в миналото, обаче не можаха да предприемат нищо, защото нямаше доказателства не е лесно да се върши тази работа е, поради е, практиката на определени лица. Ние правим нещо, за да приложим това, по което сме се разбрали. Вие казвате, трябва да направим нещо, е, трябва да направим нещо, за да прилагаме това, което сме решили от 2013 година. Не опитваме да го направим с последната реформа. Вие ви, е, вие питате какво съм направил аз. Не знам дали сте съгласни или не сте съгласни с реформата, която е направена, но в край на краищата има съвместно е, споразумение и демократично взето решение. Господин Агню говори за конфликтните позиции. Много е трудно да има безопасност на храните и потребител, и ниски цени, и ниските цени, които той очаква. Трябва да се търси баланс. Е, вие по-добре знаете от мен, вие много добре знаете какво е, комисаря по конкуренцията и аз трябва да направим в този дух. Сега Бразил. Бразил ще взезе на пазара. За момента нямаме пазар. Меркосур е, за момента е, не се обсъжда. Те имат достъп до пазара на определени места, но може би не в размера, който очакват. Може би за бъдеще ще се мисли и за споразумение по свободна търговия защото имаме двустранни споразумения с много страни, включително и с Бразилия. Искам да кажа на господин Фанеген, че той правилно тълкува това, което лично аз казах. Може би това ще го изненада за взаимната връзка между градските и селските райони във връзка с храната не е отразена в обща сълскостопанска политика. Ние съзнаваме това и ако не говорим за това, за устойчивост, ние не говорим говорим за здравословен начин на живот, ние говорим за някакво нравствено задължение, за да нахраним хората по света. Е, много комисари са говорили е, е, е, дали храната да бъде в центъра, а не просто производители. Не се лъжим. Първо трябва да дойде потребителя, производителите да произвеждат за потребителите, не само в Европейския съюз, а високо качество по принцип. Ние сме задължени като един сълскостопански район, е, който да бъде бъде конкурентоспособен, да нахраним нарастващото население на света и е, хората, които живеят в градовете, трябва да разберат, както и хората, които живеят по селата, че това е нашето задължение. В заключение, господин председател, благодаря е, на членовете на тази комисия за заключенията. Водих си записки. Е, комисар Вестенгер също ще отговорим на казаното до сега в е, окончателния документ, който ще се изработи през юни. Благодаря ви. Ще попросим пани комисар, ако пани комисар спросила. Ще помолим госпожа комисаря да допълни. Аз е, израснах на 300 метра разстояние от първия кооператив. Защо фермерите се обедниха тогава? За да работят по-професионално, за да могат да инвестират повече, за да предоставят по-високо качество и да получават по-добри цени. Това бяха основните причини за това обединение на фермерите в миналото и мисля, че те са валидни и сега. И мисля, че трябва да изпратим ясно послание днес и да кажем, че тези насоки трябва да се използват, за да може производителите наистина да се обединят, да получат повече правомощия, да станат по-ефикасни и да не навлизат в задънените улици на дуополите, монополите и подобни рисковани начинания. Ние като законодатели трябваше да създадем тези конкретни насоки и го направихме. Благодарим ви за това, че ни помогнахте и благодаря, че сте готови да ни помагате тези насоки наистина да се приложат на практика. Tak, bardzo prosiłbym, сме скористали с tej formy, którą... Нека да се възползваме от тази форма, която ни предлага госпожа комисаря, и да представим в писмен вид нашите по-задълбочени и подробни забележки. По този начин всички бихме могли да изразим нашето становище. Ние тук нямахме достатъчно време и също много се радвам, че други комисари също се интересуват от селското стопанство, не само комисаря по земеделието и по селското стопанство. Радваме се да видим тук а, комисаря по конкуренцията. Така че, така както го предлага и господин комисаря и госпожа комисаря Вестаге, ще поканим и комисаря Бенковска и ще се опитаме да видим всички е, звена на вериката. Господин Текастро каза, че земеделските стопани са слаби и че има много примери за големи разлики между а, това, което се плаща на, на фермерите и а, това, което потребителите, крайните потребители плащат. Така че благодаря още веднъж на господин и госпожа комисарите и е, с господин комисаря се виждаме много често. Госпожо комисар, вие, не знам, може би след година, две години бихте могли да дойдете пак при нас и да направите а, едно обобщение на случващото се. А сега а, го, предлагам 3 минути прекъсване, за да изпратим гостите. Господин Никълсън, докладчика, вече е тук. Дами и господа, ако обичате, ако обичате, пристъпваме към втората част от нашата среща гласуването на доклада на господин Никълсън бъдещето на млекопроизводството в Европейския съюз равносметката от така наречения пакет за млякото. Дами и господа, може би е, господин докладчика ще ни въведе в темата. Заповядайте. Е, разполагате с две минути, ако искате да въведете темата. Благодаря, господин председател е, да... Едва ли ще се възползвам от тези две минути. Искам само да изразя благодарност към всички докладчици в Сянка, на секретарията, на всички членове на комисията за конструктивната работа. Е, бих искал да благодаря и за многочислените изменения. Опитахме се да постигнем максимален брой компромисни изменения. Е, сътрудничихме, но не можахме да постигнем компромис по всички изменения. Е, благодаря благодаря на моите сътрудници, на сътрудниците на останалите за помощта, за това, че си обедниха работата. Ние е, вие всички разбирате за какво става въпрос. Едва ли е необходимо е, да държа дълга е, реч. Когато станах член на тази комисия през 2009 година, някои от членовете вече не са тук. Ние сме е, в друг свят, цените са много по-нестабилни. Ние трябва да станем е, ние трябва да станем глобални лидери, а не, е, не просто да тичаме след глобалния свят от гледна точка от Европ... на Европейския съюз. Искам отново да изразя благодарността си. Благодаря за възможността, че ми се дава възможност да създам някаква разлика и е, да е, поставим наш личен отпечатък. Няма да злоупотребявам с времето. Председателя, благодаря. Благодаря. Действително, е, това е добро желание да се опитаме да бъдем лидери. Дами и господа, ако видя, че се очертава ясно мнозинство в залата, няма да питам кой е против и кой се въздържа. Ще внимавам колко ръце са вдигнати, но няма да изневеря на изразената от вас воля. Е, за да може всичко да стане ефективно. Има много компромисни изменения. Е, представители на различни групи са участвали в дискусията по тези компромиси. Ако не винаги се е постигнало съгласие, е, отдайте това на демокрацията. Компромисните изменения ще бъдат гласувани електронно, а останалите са с вдигане на ръка. Изменение номер едно. За. Благодаря. Против. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. изменения на Комисията по контрол на бюджета за, против, отхвърля се. Изменение на Комисията по бюджет, контрол, контрол върху бюджета за, против, въздържали се, приема се. Изменение се за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, благодаря, приема се. Пето изменение, електронно гласуване. Изменение номер 4, начало на гласуването. Край на гласуването по изменение номер 4. Приема се. Изменение номер 5. За. Против. Отхвърля се. Шесто изменение за. Приема се. Изменение седмо за. Приема се. Изменение 8 за, против, отхвърля се. Девето изменение за, против, отхвърля се. Десето и единайсето изменение за, благодаря, приема се. Дванайсето за, приема се. 13 изменение за, против, Отхвърля се. Компромисно изменение А1. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8-2 за. Против. Отхвърля се. 83-то изменение за. Приема се. Благодаря. Компромисно изменение 9-4. Компромисно изменение А2. Поправя се председателя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 94 за, против, отхвърля се. Изменение 95 за, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, отхвърля се. Компромис трети. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване по това компромисно изменение. Приема се. Изменение 108. За. Против. Отхвърля се. 109 изменение. За. Приема се. Изменение 112 за. Против. електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. 122 за. Приема се. 162 изменение за. Проверяваме е, гласуването по 122 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 162. Отпада. Компромисно изменение номер 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 136 за. Приема се. Компромис 6. Нач... А, извинете. Е, компромисно изменение 5А се поправя председателя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 327. Поправка 427. 426 е, изменение. Е, е, за. Приема се. Изменение 146 за, против, отхвърля се. Изменение 148 за, приема се. 149 за, против, отхвърля се. 152 изменение, приема се. Компромисно изменение 6. Край на гласуването. Благодаря. Изменение 304. Приема се. Изменение 401 за против, отхвърля се. 402 изменение за, приема се, благодаря. Изменение 443 за, приема се. 153 изменение за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 164 сега. Окей. Okay. Poprawka 164. Поправка 164. Кто е за поправка 164? 164 изменение за, против, отхвърля се. Сто шестдесет пето изменение. За, против, отхвърля се. 166 за, против, отхвърля се. 167 за, против, отхвърля се. 169-то изменение. 168 оттеглено, 169 за, против, отхвърля се 170 за, приема се 172 за, приема се 173 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение номер 9. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Компромисно изменение 9А. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Изменение 197. За, против, отхвърля се. 180. 190. За, против, отхвърля се. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 197 за. Приема се. 200 за. Против. Отхвърля се. Компромис 10. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 206-то изменение за. Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. 206-то изменение. Това е, е изменението на господин Тарабела. Край на гласуването. Отхвърля се. С 25 гласа против. 207 изменение. За. Приема се. 202 изменение. За. Приема се. 210 изменение. За. Приема се. 211 за. Против. Отхвърля се. Изменение е, на комисията на бюджетен контрол. Шесто изменение за против. Приема се. Изменение 7 на същата комисия. За. Про... Приема се. Осмо изменение за. Против. Отхвърля се. Девето изменение за. Приема се. Десето за против, отхвърля се. 212 изменение за, приема се. Компромис А11 гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. За, против, отхвърля се. Изменение 221, 22, 23. Кой е за? Против? Отхвърлят се. 224 изменение е за. Против? Отхвърля се. 225 за. Приема се. 226. Не, поправя се председателя. Изменение 246. За. Против. Отхвърля се. 227. За против, приема се. Компромиса 12. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 244 то изменение за против. Отхвърля се. 247 изменение за против. Отхвърля се. Компромис А13. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Изменение 260. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 261 за Приема се. Изменение 265. Кой е за? Против. Отхвърля се. 266. За. Приема се. 267. За. Против. Отхвърля се. 268. За против, отхвърля се. А, не, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. 268 изменение. Край на гласуването. Приема се. 270 изменение за. Приема се. 262 за. Приема се. 270 272. Кой е за? Приема се. Двеста за. Против. Отхвърля се. 276. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис А15. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис А16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега 298. Кой е за? Против? Ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по 298 изменение. Приема се. Изменение а17. Компромис А17. Явно твърде бързо воля гласуването и това смущава гласуването. Сега, компромис А17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 305. За. Приема се. 308 за. Приема се. 309 за. Против. Отхвърля се. 311 за. Против. Отхвърля се. 312 за. Приема се. 313 за. Против. Отхвърля се. 314 за. Против. Отхвърля се. 315 за. Против. Отхвърля се. 316 за. Против. Отхвърля се. 317 за против, отхвърля се. 318 за, против, отхвърля се. Компромис А18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 331 за, против, отхвърля се. 332 за, против, отхвърля се. 333 за, против, отхвърля се. 334 за, против, отхвърля се. 335 за, против, отхвърля се. Сега компромис А19. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 344. Кой е за? Приема се. Компромиса 20. Моля гласувайте. Не. Преди това ще проверим изменение 344. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А20. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 372. За. Против. Отхвърля се. 373. За. Против. Отхвърля се. 374. За. Против. Отхвърля се. 375. За. Против. Нека да го проверим електронно. Гласуваме електронно 375-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 376 за, против, отхвърля се. 377 за, против, Отхвърля се. Компромис А21. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис А22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 389 за. Приема се. Изменение 390 за. Против. Отхвърля се. 271 изменение за. Приема се. 382 за. Приема се. 403 за. Не, поправя се председателя. Няма да гласуваме това. Изменението отпада. Сега компромиса 23 Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 396. За. Приема се. 393 изменение, втората част. Кой е за? Приема се. 404 оттеглено. 405 за. Приема се. 406 за. Против. Отхвърля се. 407 за. Против. Отхвърля се. 408 за. Против. Отхвърля се. 409 за против, отхвърля се. Компромис А24, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 425 за. Приема се. 426 за. Против. Отхвърля се. 428 за. Против. Отхвърля се. 429 за. Против. Отхвърля се. Компромиса 25. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 439 изменение. Третата част за. Приема се. 441 за. Против. Отхвърля се. 442 за. Приема се. 444 за. Приема се. Компромис А26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И измерение 447 за. Против. Мисля, че беше отхвърлено, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 458. Приема се. Компромис А27. Моля, гласувайте компромиса. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4... 473 за, против, отхвърля се. 476 за, против. Ще проверим електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 471. За. Против. Отхвърля се. 478 изменение за, против, отхвърля се. 468 изменение за, против, отхвърля се. 469 за. Добре, добре, електронна проверка. 468 изменение, начало на гласуването по 468 изменение. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 482 изменение. За. Приема се. Благодаря. 14-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 15-то изменение за, против, приема се. Компромисно изменение R1. Е Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение за, против, отхвърля се. 22 изменение за. Благодаря, приема се. 23 изменение за. Против. Отхвърля се. 24 изменение за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение R2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към изменение 37. За, против, отхвърля се. 39-то изменение за, против, отхвърля се. 40-то изменение за, против, отхвърля се. Компромисно изменение R3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. За. 44-то изменение за. Против. Отхвърля се. 45-то изменение за. Против. Отхвърля се. 46-то изменение за. Против. Отхвърля се. 47-то изменение за. Приема се. 48 за. А всъщност то отпада. Четиридесет и осмо изменение за. Приема се. 49 за. Приема се. Компромисно изменение р 4 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51 на господин Тарабела. За, против. Приема се. Компромисно изменение R5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53 за. Благодаря, приема се. Изменение 59 за. Извинете, 58 за. Приема се. 60-то изменение за. Против. Отхвърля се. 61 изменение за. Против. Отхвърля се. 62 за. Против. Отхвърля се. 75 за. Против. Отхвърля се. 63 за. Приема се. Шестдесет изменение на докладчика. Сега, компромисно изменение. Бих искала изменение 70-то да бъде гласувано отдално, защото то не е част от компромисното изменение. Sorry. Otwieram głosowanie nad 7. Председателя, добре. В такъв случай гласуваме компромисно изменение R6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромисното изменение е прието. Пристъпваме към гласуване на изменение 70 За. Против. А, проверка. Начало на гласуването. По изменение 70. Край на гласуването. Приема се. 71 во изменение за. Приема се. 72 за. Приема се. 73 за. Седемдесет четвърто за против. Това изменение отпада. 76 за, против. Това изменение отпада. 7. Кто е за поправка 77? 77 за, против. Седемдесет и седмо изменение. 77 изменение. Начало на гласуването по 77 изменение. Край на гласуването. Председателя заявява, че изменението отпада. 78 изменение. То отпада, то е отхвърлено. Сега пристъпваме към гласуване на проекто резолюцията. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Бих искал да благодаря на всички участници е, в е, това ефективно гласуване. Бих искал да поздравя и господин докладчика и бих искал да помоля господин Никълсън да каже няколко думи, ако не възразява. Благодаря, господин председател. Отново ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на всички депутати. Мисля, че се справихме много добре, ефикасно и ефективно. Нека да подчертая нещо обаче. Едва ли има човек в залата, който да не знае пред какви сериозни проблеми е изправен сектора на млякото в момента в цяла Европа и ето защо бих искал да пледирам за това не просто да водим някакъв разговор, където аз съм главния актьор, а да разговаряме във всички държави членки, е, и в нашата комисия и да обсъдим всички проблеми и въпроси, които са на лице, пред които е изправен сектора на млекопроизводството. Така че, господин е, председател, лобирайте в рамките на председателския съвет на този доклад, на тази тема да се отдели специално внимание. Благодаря на всички колеги. Мисля, че работихме по-ефективно, ефикасно и бързо, отколкото очаквахме. Още веднъж трябва да благодаря на всички за участието. Председателят, още веднъж искам да поздравя господин докладчика. Дами и господа, ще настояваме за дълга дискусия. И както каза господин Никълсън, всеки трябва да бъде активен в собствената си група, защото всеки трябва да разбере колко са сериозни проблемите в областта на млекопроизводството. Това е предизвикателство за нас. Ние го знаем, но и други трябва да го разберат. Много ви благодаря за гласуването и Извинете за късния част на заседанието, но това беше единствената възможност. Още веднъж е, поздравявам докладчика, благодаря участниците, благодаря и на преводачите.